Colleghi, buon pomeriggio. Cominciamo quest'ultima sessione di commissione, il CRIM. Allora, prima di procedere verso la votazione... Колеги, започваме. Ще гласуваме. Ако няма възражение, ще ви помоля да приемем дневния ред, така както вече е раздаден. Има ли възражение? Няма. И така, можем да го сметнем за прият. И така, нека да приемем също така протокола от 9 септември, нашето заседание. Секретарията ви е изпратил всичко. Има ли възражения? Няма. Искам да ви припомня също така, че нашето заседание се излъчва от сайта на Европейския парламент в интернет. И днес ще гласуваме по заключителния доклад. Il nostro relatore, l'onorevole Iacolino, Докладчикът Яколино излезе със своя проект за доклад по време на нашето състояние на 18 юни. След представянето бяха направени от колегите членове на комисията над 392 изменения. Докладчика, докладчите в сянка, координаторите и всички останали колеги, които са се подписали под измененията, участваха група в работата си, заедно анализираха, водиха преговори, за да се стигне до заключителния текст и за да има компромисни варианти, които всички да приемат. Секретарията също работи много усилено и стигнахме до 24 компромисни изменения и днес ще ги гласуваме по заключителния текст. Господин Яколино поиска да се изкаже, затова веднага ще му дам думата. Имате думата. Благодаря. Някои уточнения само ще направя е, и по-специално по списъка с гласуване. 127 изменение и 195 изменение. Трябва да е плюс, а не минус. 195 плюс, плюс, а не минус. Компромис 2. След прането на пари трябва да се включи при спазване на принципите на солидарност и субсидиарност. Компромис 6. Отново, при спазване на принципа на пропорционалност, там липсва и субсидиарност, така че предлагам да включим тази дума и там. Благодаря. Благодаря и аз. Още нещо. Субсидарност и пропорционалност, извинете. Не солидарност. Разбира се, не е момента сега да се говори за солидарност. Да. Защо пък да не бъдем солидарни, в крайна сметка? Е това е изключително важна работа, която се извършва днес. Огромен интерес има към нашето заседание. Искам да ви припомня да си извадите картата за гласуване и така започваме да гласуваме. Всички ли имат а, картата си за гласуване? Започваме. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 98. Моля, гласувайте. Кюса. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме компромис 99. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Не, извинете, поправка. Allora, mi segnala il segretariato. Секретарията казва, че има трима колеги от НП, които не бива да гласуват, тъй като са в повече. Кои са тези трима колеги от НП, които не бива да гласуват? Allora, pongo in votazione il compromesso. Добре, гласуваме по втори компромис. Искам да ви припомня, че тук има разделно гласуване. Сега гласуваме компромиса като цяло, а след това ще гласуваме отделните разделни гласувания. Моля, гласувайте. La votazione chiusa. Край на гласуването. Първата част се приема. Сега преминаваме към различните приоритети. Приоритет 7 моля, гласувайте. Ботокюзо. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Приема се. Девети приоритет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приоритет 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приоритет 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приоритет 14. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Последният приоритет 15. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 104. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по изменение 106. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 е оттеглено. Гласуваме по 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по 108 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 23. Три разделни гласувания. Първото от началото на компромиса до uh, Law Enforcement Agencies and NGOs. Гласуваме по този текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се втората част от призовава комисията и така нататък до непридружени непълнолетни. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Avete Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Приема се. И последното разделно гласуване тук от призовава комисията и държавите членки до края на текста. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме по изменение 114. Извинете, 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 121 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 123. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 369. Моля, гласувайте. 369. Votazione aperta, avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 127. 128 трябваше да се гласува, но това са две изменения, които са съвместими. И така, 127, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 128. Моля гласувайте. 128. Край на гласуването. Приема се. 129. Разделно гласуване. От началото на компромиса до думата синдикати. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второто разделно гласуване за, остан... останалата част на текста. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 130. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 204. 204. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по изменение 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 141. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 144. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 145. Моля, гласувайте. Край на гласуването. so. There, there is one too much. Ah. L'emendamento è stato Изменението се отхвърля. Allora, noi procediamo con il voto. Andiamo. Продължаваме. Изменение 145. Не. 146. 146. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 147. Моля, гласувайте. гласуването. Отхвърля се. 148. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 149 и 187, защото са идентични. Моля, гласувайте. гласуването. Нещо не работи. Нека да повторим гласуването. 149 и 187. Две изменения, които са идентични. Моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по изменение 188-188. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по изменение 150. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по 151 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 152. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 153. 153, моля, гласувайте. Край на гласуването. Момент. Possiamo ripetere il voto Нека да повторим. Отхвърлено е така или иначе, но не знае. 29 са против. Отхвърля се. Изменение 154. Моля гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. 155. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 156. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 157. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 158. Разделно гласуване. От началото на текста до активи от мафиотски тип. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част от, като например, до края на текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 159. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 160. 160. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение 161 161. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Само adesso е елемент. Сега изменение 162. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се до 63-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 164. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме седми компромис. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че гласуваме 167 изменение. Край на гласуването. 168 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 170-то изменение, тъй като 169-то е оттеглено. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 171 во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 173 изменение. Край на гласуването. Изчакайте малко. Повтаряме гласуването. 173-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 335-то изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 175-то изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Преминаваме към компромис номер 8. Гласувайте. Край на гласуването. Приеме, приема се. Следователно преминаваме към 182 изменение. 182. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 183 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 184-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 185. Край на гласуването. Приема се. 189. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Има едно основно изменение. Има ли възражения? Няма. Можем да го гласуваме. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 190-то изменение. Гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. 191. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 193-то изменение. В две части. В началото. Започваме от From the beginning to at least nationally. Нали? Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част, която започва с In addition и свършва с с последния текст. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме сега 194-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 195 Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 196-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 197 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 198 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 200. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 201. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 202 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 203-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 205-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 206-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 208 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 208 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис номер 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следователно гласуваме 210-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 213 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 214 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 215 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 216 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме изменение 217. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 218 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 219 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме и изменение 220. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 221 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 222 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 223 изменение. Моля гласувайте. Край на изменението. На гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме компромис номер 10. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се. Гласуваме 226-то изменение сега. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 227 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 228 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 229 то изменение. Край на гласуването. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 11-ти компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 234-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 234, разделно гласуване. Сега гласува... Първо ще гласуваме първата част. Consider that cooperation between them. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме втората част, including in cases is inadequate. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега измерение 236 и тук има разделно гласуване. Първото гласуване е Recommend Stat Criminal Activities. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се втората част. Including by Common Action Plan. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис номер 12. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 374-то изменение. Така, изменение 374. Триста седемдесет и четири е разделно гласуване. Първата част е expresses concern for criminal organizations. Гласувайте. There is no translate? Non c'è la traduzione, a quanto pare. Изглежда, така че на френски язик няма превод. Приема се. Сега гласуваме втората част. Have a particularly negative those mentioned above. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 238 изменение. От него ще гласуваме само втората част, тъй като първата пада. И сега гласуваме втората част, край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 239 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 24. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 241 изменение. Гласуваме 241. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 242. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис номер 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме 246-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващите три изменения 247, 248, 249 ще се гласуват амблок, тъй като са еднакви. И така, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 250 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 251 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 252 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на 254 изменение. Край на гласуването. Да зап... Не сте съгласни? Добре. Пак ще гласуваме 254-то изменение. Край на, измен... на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 14-ти компромис. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се, следователно отиваме на 258 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлен се. След му гласуваме 259-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 260-то е оттеглено. Гласуваме 261-во изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 262 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 263-то изменение. Там има разделно гласуване. Първата част за е гласи The text without financial and criminal. Гласуваме тази първа част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме втората част а, с думите Financial and Criminal. Гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 264-то. Не. То пада. Гласуваме 265-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Двеста е оттеглено. Сега гласуваме 267. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 268 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 269-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 270-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 275-то изменение. Моля, гласувайте 275 изменение. Край на гласуването. Сега гласуваме 276-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 277 изменение. Гласувайте. 276. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега трябва да се върнем и да гласуваме 271 изменение. 271. Моля, гласувайте. 271. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 272 изменение. 272. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 273 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 274 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласувахме до 277 изменение, сега преминаваме към 278. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 279 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 280-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 281 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 281 изменение. А, извинявайте, 282. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 283-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 286-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме 287 изменение. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 288 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 289. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 15. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега преминаваме към 294-то изменение. Моля, гласувайте. имаше, с, имаше проблем с дисплея на секретарията, затова повтаряме гласуването. Гласуваме 294-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 296-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 297 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 298 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 299 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение номер 300. Край на гласуването. Отхвърля се. 303-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се и затова преминаваме 304. Гласувайте 304 изменение. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 305 то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 306 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме две идентични изменения 307 и 308. Гласувайте край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 310-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 311-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 312-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 313. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега минаваме на 314. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16. Гласувайте за компромис 16. Край на гласуването. Приема се. Сега 320, 320. Моля, гласувайте. Начало, край на гласуването. Отхвърля се. 321. Гласувайте. Край на гласуването. Allora io ripeto questo voto, però il segretariato... Отново Моля, гласувайте своевременно. Да повторим гласуването за 321. От... Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 322. Начало. Край. пада. 3-2-3 начало край приема се. 326 Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. identici, quindi li votiamo insieme. 27, 327, 328 са еднакви, е, така че гласуваме заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Респинто. Pongo adesso in votazione l'emendamento 329. Отхвърля се. 329. Начало на гласуване. Край. Отхвърля се. 330. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 331. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 332. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отпада. 333. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега 334. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Гласувайте. Край на гласуването. 340. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отпада. 341. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Перто. 342. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. От НЕП нещо се усмихват. 343. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 344. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 345. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 346 и 47 гласувайте заедно. Начало. Край. Приемат се. Триста пятьдесят и едно гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 352 е оттеглено, 353. Моля, гласувайте за 353. Край на гласуването. Отпада. 354. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 355. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 356. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 357 сега. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 367. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 368 разделно гласуване по първата част от е, призовава комисията до е, движение на а, е, търговия с а, дивеч. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Highlighting clear до uh, plants and trees into the union. Гласувайте за втората част, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Il voto è aperto. Il voto è chiuso. 375. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 385. Начало. Край. Приема се. Извинение 386. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 388. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 389. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърлено. И устно изменение, ако нямате възражения, да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Allora dobbiamo ripetere la votazione ma c'è un collega del PPA in più. Отново от НП един в повече. Ripetiamo, il voto è aperto su questo emendamento orale. Отново повтаряме по устното изменение начало Край. Приема се. Триста и Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 391 е оттеглено, 392 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Allora, l'emendamento sui visti, sì. Andiamo sui visti e sui considerandi. Cominciamo con l'emendamento 1, e il voto è aperto. Сега. Изменение 2. Начало, край. Приема 3 оттеглено. 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 6. Гласувайте. Край. Приема се 7. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8. Начало. Край. Още едно устно изменение. Имате ли възражение? Не. Тогава да гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 3. Имате ли възражение? Не. Гласувайте тогава. Край на гласуването. Приема се. По 4 имате ли възражение? Гласувайте. Край на гласуването. Приема се по изменение, устно изменение 5. Възражение няма. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 10. Гласувайте. prego, è la quarta volta che ripetiamo un voto. Mm, vado anche abbastanza lentamente. Vi chiedo di stare attenti, lo so che ci sono parecchi. Моля, внимавайте. Знае, че много изменения има за гласуване, но внимателно. Десет. По десет гласуваме. Ако искате да повторим 9, И така гласувайте за 9 отново. Край на гласуването. Приема се. Извинява се председателката. Отвърлено е. Отпада. 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се 12 и 13. Еднакви, идентични. Заедно гласуваме. Начало. Край. Отхвърлят се. Компромис 18. Гласувайте. Извинявам се, 14 пропуснахме. Гласувайте за 14, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. И така сега компромис 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19. 19. Край на гласуването. Приема се. 20. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. Компромис 19. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отпада. 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 28. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 31. Начало на гласуване. Край на гласуването отпада. Компромис 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, 33. Гласувайте за 33. Край на гласуването. Отпада. Сега за 34 гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 36. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Две изменения. Е, но преди това 38. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега две идентични изменения, 39 и 40. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 41. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 43. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 45. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 46. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 47. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 48. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 49. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 52. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 54. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отпада. 58. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 60. Начало на гласуване, край на гласуване. Приема се. 61 е оттеглено, 62 Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така стигаме до 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отпада. всъщност бях е, наравно гласовете, но компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 67. Край на гласуването. Отвърля се. Гласувайте за 68. Край на гласуването. Приема се. 69. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега да гласуваме за 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75. Гласувайте 75. Край на гласуване. Приема се. 76. Гласувайте за 76. Прекратете гласуването. Отпада. Сега две идентични е, изменения. Ще гласуваме заедно 78 и 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Сега е езиково изменение. Тогава да отидем на 80. Моля, гласувайте за 80. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 гласувайте за 81. Край на гласуването. Приема се. 82. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 83 гласувайте за 83. Край на гласуването. Приема се. Сега 84. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 85 гласувайте, моля. Край на гласуването. Отвърля се. Сега 87. 86. поправя се водещата. Гласувайте за 86. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега да гласуваме за 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 89. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 90. Гласувайте за 90. Край на гласуването. Приема се. 91. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 92. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. Сега 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се устно изменение. И няма възражение, тогава да гласуваме. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега да гласуваме за 94. Гласувайте. Край на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 95. Разделно гласуване по първата част от съдебната, независимост на съдебната власт до интереси. По първата част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част от е, Life, is Life до Discretion. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Allora adesso poniamo in votazione. И така, сега ще гласуваме целият текст. Това е заключителното гласуване с измененията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Да. Край на гласуването. е стата провато ком... Приема се с 29 за, 8 въздържали се и 0 против. Е, че натимо. Procediamo con l'ordine, do prima la parola al relatore. Se dam думата на господин Яколино като докладчик, diamo la parola. fare una dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, ok. Allora, un attimo che c'è. Само за малко. Заместник председателя Тавариш иска да обясни как е гласувал. Господин Яколино, изчакайте да има обяснение на ВОД. Благодаря. Не като заместник председател, като докладчик Сянка и представител на моята група искам да се изкажа. Искам да поздравя всички е, за работата, най-вече на господин Яколино, като докладчик. Нашата група обаче не може да гласува за. Е, тук, поради едно изменение на господин Кирк Хоуп за регистъра с имената на пътниците. Ако то бъде одобрено според нас, то ще бъде е, контраст с препоръки, които преди това са били изтъквани от комисията Либе. И така, по 52.3 на правилата, Зелените излязаха със свое становище на мълцинството, което би трябвало да бъде приложено в анекс към доклада, нещо като обяснителен меморандум. Исках само да обясня защо гласувахме така накрая. Ще направим изменения, но това, което ни притеснява най-вече е, е изменението предложено от господин Киркхоуп, за това гласуваме въздържали се. Благодаря. Благодаря на заместник председателя. Преди да дам думата на докладчика и след това, ако иска някой друг от координаторите или заместник-председателите, ще даме на тях. Днес приехме заключителен доклад, така че наближаваме края на мандата на специализираната ни комисия. И приемането на резолюция по заключителния доклад на Крим в пленарна зала ще бъде по време на втората октомврийска сесия в Страсбург. Много се радвам, че председателската служба даде възможност всички документи да бъдат събрани заедно по време на бандата на Крим и то ще бъде придружено от едно, един диск с всички допълнителни документи. Те ще бъдат само на английски, но ще има линкове вътре и в, към преводи на други езици. Ще бъде на разположение на всички членове. И накрая, Що се отнася до последните 18 месеца, цялата работа бе събрана от нашия секретариат и в залата имате достъп до всички тези документи. И сега мога да дам думата с голямо удоволствие на нашия докладчик и след това на заместник-председателите, ако искат, на координаторите, на докладчите в сянка, който иска. Господин Яколино, имате думата и поздравления. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които направиха възможен този резултат. Борбата с мафията, с организираната престъпност трябва да ни обедини. И доказателството днес е работата на Европейския парламент, който реши с голямо мнозинство, с а, гласували като въздържали се, с ясни аргументи, създаде една рамка за една предизвикателство, което е и пред всички ни. Борбата с мафиите, корупцията и изпирането на пари. Аз съм удовлетворен от работата, която можах да извърша с докладчите сянка, с координаторите, с председателя, с секретарията, с всички членове на комисията Крим, които с своето при... постоянно присъствие показаха колко е важен този епохален документ. Въпросът за мафиите е световен проблем и това е едно криминално престъпление от економически характер. Затова нашите препоръки и текстове върват в посоката, която ни се искаше да върват. Идентифицирахме приоритети, те са конкретни. Посредством тях ще можем да извършим мониторинг и то постоянен и в комисията Либе през следващия парламентарен мандат на конкретните действия, които Европейската комисия и отделните държави членки би трябвало да приложат на практика. Говорим за предвиждане на престъпен състав, свързан с престъпление от мафиотски тип. След това въпроса за отмяната на банковата тайна, след това отмяната на данъчните убежища. Благодаря на Вероник Матьо, която работи с мен, както и всички членове на нашата комисия, на съветниците, както и колегите от другите групи, които е, показаха как може да се работи отговорно, солидарност, ето сега мога да употребя тази дума, пред е, този проблем. Работихме заедно, събирахме идеи от всякъде. Стигнахме до едно заключение, което ни дава възможност да кажем на нашите над 500 милиона граждани, че днес имаме още една възможност да се гордеят с това, че са европейски граждани. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Матю. Благодаря, госпожо председател. Най-напред Искам да поздравя Салватори Яколино за неговата чудесна работа. Когато погледнем резултатите от вота, виждаме, че никой не е против. Има едно мотивирано, има един мотивиран глас, въздържал се но можем да се поздравим с успеха. Всички бяха тук. Ако беше така с всички политики, щеше да е чудесно. Искам да ви благодаря за извършената работа, както, по време на, както за междиния доклад, така и за този окончателен доклад. Благодаря на Салваторе за работата, която извърши. Използвам тази възможност да благодаря на секретарията, на сътрудниците ни, които свършиха чудесна работа. Благодаря и на всички колеги от комисията Крим. За мен това беше първо участие в специална комисия. Опитът е много положителен. Разбира се, този доклад трябва да, гласув, да бъде гласуван в пленарна зала, той ще бъде началото, а не края на дейността. Надявам се, че когато бъде прият този доклад, втората сесия през октомври, трите институции на Европейския съюз ще осъзнаят колко сериозен бич е организираната престъпност и корупцията в някои държави членки, но разбира се и в трети страни, а се случва и в европейските институции. Надявам се, Салваторе, че докладът, който приехме днес, ще бъде основа за работа и на колегите от следващия мандат. Надявам се, че този доклад ще бъде основа за допълнителна работа, насочена към борба срещу този бич. Благодаря. Госпожа Файон има думата сега. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика Салваторе Яколино за усилията положени, за желанието му да постигне компромис. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички координатори. Мисля, че ние бяхме чудесна група. Натъкнахме се на няколко проблема, но заедно с това успяхме да работим заедно, независимо от различията. И както, както каза и Вероник, това е начало на нов процес, начало на нови дейности. Искам също така да благодаря на докладчика Рита Борселино, която даде сериозен принос. Радвам се, че по време на този мандат нашата специална комисия успя да постигне пробив и новата, новата институция на европейския прокурор ще даде принос в борбата срещу корупцията. Сега призоваваме всички европейски правителства да предприемат конкретни мерки. Нашия доклад няма задължителен характер, то е чисто и просто лист от препоръки. Благодаря. Господин Тавареш иска думата и аз иска да благодаря на господин Яколино за работата, която е извършил заедно с нас. Стато много интересант di, di, Благодаря му за съдействието, особено в тази част, която е свързана с изпирането на пари частта, по която ние, зелените, се специализирахме. Наистина съжалявам, че гласувахме с въздържал се. Надявам се до гласуването в пленарна зала да може да се намери консенсус по а, един такъв въпрос, който да ни компромис да не даде възможност да гласуваме за един доклад, който е толкова важен. Благодаря. Благодаря. Господин Скилакакис поиска думата. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на Салватора и на всички колеги, които работиха е, много е, упорито, е, положиха много усилия по този доклад. Само нещо ще подчертая в края на нашия мандат за да може Европа да функционира е, както трябва и дори за да може е, економическия и паричен съюз да функционира, трябва да вградим, да изградим един е, съюз, който е антикорупционен. Не можем да успеем да имаме добре функциониращи институции в държавите членки, ако нямаме наистина е, едни е, убедителни усилия е, за борба с корупцията, защото има гнезда на корупция навсякъде, е, даже на места, където не, хората не подозират и ако не действаме е, срещу тях, ако не им противодействаме, този съюз никога няма да е, е истински и пълен. Благодаря. Благодаря, господин Бургет, че има благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря, да поздравя докладчика Яколино, да благодаря за работа на комисията, на всички, които допринесха за този доклад. Искам да подчертая две неща пред нашата комисия, докато все още работи. Първото е доктор Коста, ако си спомняте, ни остави един червен флаг и той беше за финансовия трафик а, с а, пари от дрога, което минава целият този трафик през банките. И според мен това е хубаво трябва да го запомним, че парите от дрогата минават през банките. На второ място, имплицитно със своя доклад, според мен, трябва да продължи да работи като комисия, особено що се отнася до премахването на данъчни обежища вътре в Европейския съюз. Няма да изброявам кои са тези обежища държави членки на Европейския съюз. А, ние се опитваме с политическата си, техническата си работа да решим този важен проблем. В същото време Европейската комисия не прави нищо по въпроса. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Бил Ньютон Дан. Uh, благодаря, госпожо председател. В Американския сенат има една приказка, че всичко, което трябвало, е трябвало да бъде казано, е казано, но не всички са го казали все още. Аз няма да повтарям всичко казано до тук, само ще кажа, че с, беше, за мен беше удоволствие да работя с колегите. Мал, малцина останаха, но професионалистите и здравото ядро са все още тук, така че за мен беше удоволствие да работя с тях. Мисля, че някой на вас трябва да каже, госпожо председател, че вие проведахте фантастично, по фантастичен начин последното гласуване, без никакво прекъсване и успяхме в час и половина да свършим работата. Е, браво, голямо постижение, е, много умело ни проведахте през изборите. И според мен това е началото на края, защото бихме искали, разбира се, в пленарна зала да имаме добър резултат, да е, довършим започвата работа е, комисията да си свърши работата, да информираме обществеността и държавите членки да предприемат действия и да се съгласят с това, което предлагаме. Огромен обем работа ни чака, но мисля, че добро, началото е добро. Много ти благодаря, Бил, за думите. Сега давам думата на заместник-председателя Де Янг. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да ви поздравя с е, крайния резултат, но по-специално бих искал да благодаря най-сърдечно на Салватория Колино. Е, наистина е, направихте много, за да отговорите на нашите въпроси в заключителния доклад. Е, е, това, че се въздържах накрая, не беше за, свързано с доклада, а по-скоро с един така всеобхватен общ въпрос, а именно, че моята група не е убедена от мотивите изложени е, от Европейската комисия по отношение публичния прокурор. Това е нашето възражение. В, ще си подготвя подготвя изказване за пленарна зала, защото сега с е, тези приоритетни действия, в, е, с тези приоритетни действия доклада може да се за бъдещата работа в тази област и ние всички сме съгласни е, е за това, че трябва да се води борба с организата престъпност, изпирането на пари, е, корупцията, те трябва да фигурират много отчетливо и в работата на следващата законодателна мандат. Преди да направя своите заключения, искам да благодаря на целия секретарят, на всички служители, наистина от дънто на сърцето си, защото за първи път съм председател на комисия, но нямаше, дори да исках, да мога да имам по-добри служители. Филипи поиска думата и му я давам. Благодаря, господин председател. Е, само вземам думата за да кажа, че за мен е чест, беше чест и удоволствие да управлявам, да ръководя един малък екип от 9 души и да е, работя в тази специална комисия, който е, така е, служи, така да се каже, на тази специална комисия. Е, няма да правя реч тук, само да кажа още веднъж е, от името на девете сътрудника и от мое лично име е, да ви благодаря. Има четири дами в тази група. Е, Софи Планшон, Берели, Калорайн, Оселиван и господин Андрея Скримали, е, Йенс Шредер, Яри Ехолм. дено дано не съм пропуснал някого. Наистина eh, беше за мен чудесен eh, на преживяване работата с вас и много приятно eh, като усещане. Благодаря ви за последното заседание на специалната комисия Крим. Спомням си скептицизма, с които подходиха някои към нашата комисия, когато тя бе създадена като специална комисия. Спомням си също така първите заседания, на които голямата част от вас разглеждаха тематиката малко от разстояние, не, не бих казала, но поне с известни съмнения. Дали правим това, което трябва да направим. Част от аз бях убедени, че организираната престъпност и мафиите са въпроси, които са териториални, културни и социални. С огромно удовлетворение, многократно по време на тези 18 месеца, които за мен не бяха дълги, между другото, просто отлетяха много бързо, да, с удоволствие видях, че същите тези колеги, които в началото проявяваха скептицизъм, в комисията Либе се бореха за това, което тук в нашата комисия бяхме анализирали с нашите експерти. Това беше най-голямата победа в нашата комисия, защото често нашите членове трябваше да потвърдят принципите, необходимостта, легитимността на нашата комисия. Една специална комисия, но в определени сфери тази комисия наистина извърши огромна работа, защото имахме конкретно задължение това да го направим и успяхме да го направим. Можахме да навлезем в дълбочина всички тези тематики, които други комисии, включително комисията Либе, е, нямат време да разгледат. А тук е, многократно сме се опитвали да разберем, да навлезем в дълбочина на точната конкретна позиция, която трябва да вземем и как можем да допринесем максимално не само а, за работата на Европейската комисия, съвета или парламента. Не, да дадем отговори на тези над 500 милиона граждани, вече от 1 юли 28 държави членки. Последната ни мисия беше в Вашингтон края на април, началото на май. Та там видяхме и големия интерес, с който съдебните и разследващи органи в САЩ наблюдават нашата работа. За тях тя е много любопитна, но там също видяхме голям консенсус. Многократно сме чухме от Джеймс Колег а, за това колко е важна нашата работа. Също така Дейвид Луна ни го каза – който е ръководител на Държавния департамент. Много-много други, които бяха удовлетворени, всички, които работиха с нас, колегите от комисията, успяха да пипнат с ръка тези теми. Това е не е един текст, който ще остане на хартия. Всички, които ще бъдат депутати в следващото представителство, ще трябва да се борят за всяка една буква от този доклад. Да се борят, може би, с онези, които все още не са разбрали, че организираната престъпност, корупцията и прането на пари, данъчните обежища, както каза господин Бургеция, е, са приоритети що се отнася до сигурността, свободата и демокрацията за нашите граждани. Затова ви благодаря. Благодаря на господин Колино, благодаря на всички докладчици в Цянка, на колегите, на политическите съветници, секретарията. Благодаря ви наистина, защото работихме в екип. Не мисля, че тук се забелязва защита само или работа само в интерес на определена политическа група. Не, точно обратното. Никой не се е опитвал да защитава своята страна и да изоставя другите. Не. И точно това беше правилната формула за работа в нашата комисия. Надявам се държавите членки да се получат от метода, който а, избрахме ние тук в тази комисия. Това е възможността за медиация, за постигане на компромиси, единствено и само в интерес на всички европейски граждани. Днес наистина имаме епохална стъпка напред. След 25 октомври, когато за първи път бе гласуван доклада за организираната престъпност, днес нов епохален етап отбелязваме, защото ще гласуваме и по време на второто заседание в Страсбург през октомври по заключителния текст. Т.е. ще имаме гласуване в пленарна зала. Много ви благодаря. За мен беше удоволствие да работя с всички ви. А, научих много, продължавам да уча. Не само от гледна точка на организираната престъпност, защото изслушахме наистина огромен брой експерти по-специално искам да благодаря на Европол, на всички от тези организации, които идваха тук, за да изложат своите становища тук, да ни кажат от какво имат нужда. Евроюст, всички от тези структури, които ежедневно са изложени. Те са на първа линия на, на битката с организираната престъпност. Научих колко е важно също така да се споделя и е, да се е, медиира, за да се постигне до компромис. Отново благодаря на всеки един от вас лично. За мен беше чест да работя с вас. Резултатът ще остане в ръцете на нашите колеги, които през октомври, втората сесия, ще ни кажат дали сме работили добре или не, но аз съм убедена, че наистина ще бъдем удовлетворени накрая. А, желая всичко хубаво на всички, най-вече докладчика и ще се видим отново при гласуването в пленарна зала. Благодаря. Ако няма други искания за вземане на думата, има коктейл. Мога да ви поканя отпред пред залата. Това е заключителен коктейл за нашата работа. Благодаря. Grazie,